El señor Председателят. Señorías, abre la sesión. Si quieren por... Госпожи и господа, бих ви предложил да започнем с заседанието. Е, ще бъдете ли така любезни да заемете местата си? Протоколът от вчерашното заседание е раздаден. Ако нямате забележки, ще е, смятаме протокола за прият. Sí, señora Harms. ¿Ha pedido usted la palabra, señora Harms? But not, but not for the minutes of yesterday. Но не по повод протокола от вчера. Добре. Получихме искане за промени от групата на Европейската народна партия по отношение на състава на комисиите. Госпожа Мацони ще замести госпожа Гардини в комисията по петициите. Комисия по транспорта. Госпожа Деверак ще замести господин Рике. От е, групата на консерваторите и реформаторите получихме следните номинации за парламентарни комисии. Комисия по петициите господин Камински и господин Киркхоп. Комисия по опазване на околната среда госпожа Чешкова. Комисия по развитието господин Хелмер. Комисия по гражданските свободи господин Макмилан Скот, Комисия по правата на жените господин Кирхоп, подкомисия по правата на човека господин Дева, подкомисия по въпросите на сигурността и отбраната господин Легутко. А сега преминаваме към предложенията за състав на парламентарните комисии. Не са поискани други промени в състава и затова приемам, че се приемат предложенията на председателския съвет. Госпожа Хармс има думата. Господин председател, вчера получихме тъжна вест от Грозни, Чечения. Журналистката Наталия Естимирова е убита. Тя е на